колегите. Минаваме към следващата точка. Става въпрос за един въпрос с искане на устен отговор, оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове, повдигната от Комисията по правни въпроси. Приветствам госпожа Панайотова, но първо давам думата на автора на въпроса за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, уважаема госпожо Панайотова. На 4 юли 2017 година, преди доста време, е, имаше решение на парламента а, е, относно директива за публично отчитане по държави. Целта е да има повече прозрачност при отчитането и да се държат някои предприятия по-отговорно. Новата директива предвижда по-строги правила за отчитане. Комисията предложи като правно основание член 50 от договор за функциониране на Европейския съюз. Европейският парламент взе решение на 12 януари 2017 година, че одобрява това правно основание. Две институции, парламентът и комисията, са единодушни, че става въпрос за повече прозрачност при балансите на предприятията, а не за нова данъчна политика имаме мандат за да преговаряме с съвета от юли месец, за да финализираме тази директива за публичното отчитане по държави. Съветът обаче все още няма яснота по това предложение. Защо? Защото в някои държави а, тази инициатива се смята за мярка, свързана с данъчното облагане и се предлага ново правно основание, член 115 от договора за функционирането на Европейския съюз. Тук не става въпрос за нови данъци, за въвеждането на нови а, данъци или за по-доброто сътрудничество на данъчни органи. Става въпрос за задължението на големи предприятия да оповестяват информация в рамките на декларации за своя корпоративен данък. Това би допринесло за повече социална отговорност на големите концерни и повече отговорност по отношение на данъците към дънакоплатците. За сега гражданите не можеха да се доверят нито на правителствата, нито на големите концерни. По какъв начин ще преодолеете блокадата в Европейския съвез? Европейският съюз е на водещо място а, с това предложение за директива за публично отчитане по държави. Тук а, има е, директива за нефинансово отчитане, която също е водеща а, и иновативно. Как обяснявате забавянето от две години? И как обяснявате новото правно основание, предложено в съвета? При положение, че не става въпрос за ново данъчно облагане и какво смята да предприеме съвета, за да постигне напредък по тази толкова важна инициатива, за да да може то да бъде прият още през настоящия мандат. Малките и средните предприятия са изключени от това предложение. Става въпрос само за концерни с оборот повече от 750 милиона евро. Така че смятаме, че става въпрос за тактика на финансовите министри, които блокират това предложение, докато то просто бъде забравено. Задавате ли въпроси на отделните министри? Питате ли австрийските, австрийския министр защо блокира това предложение? Толкова ли а, са важни големите концерни, които не искат да дават тази информация. По този начин не защитават дребните предприемачи, кафенето на ъгъла, а защитавате само огромните концерни, които се опитват да плащат възможно най-малко данъци. Право на всички данакоплатци в Европа е да знаят колко данъци плащат концерни като Amazon, Google, Starbucks. И за това призовавам да действате в съвета. Благодаря ви. know. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Панайотова за изявление от името на съвета. You, Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Нека първо да благодаря на госпожа Регнет като съдокладчик, както и на председателя на комисията Юри господин Свобода за този въпрос. Досието е важно и предложението на комисията от 2016 година е важно, за да се разгледа ерозията на основата и промяната на данъчното облагане. Вече четири председателства разглеждат темата. През февруари тази година господин Свобода и господин Варкиери писаха на нашия посланник, като питаха докъде са стигнали нещата и настояваха нашите разисквания да се ускорят. Ние отговорихме на това писмо, като казахме, че има висящи нерешени политически въпроси, които води до това да няма съгласие в съвета. Един, един от основните проблеми е законовата основа на това досие и това поставя под въпрос дали трябва да се приложи обичайната законодателна процедура. Ние поехме работата, която беше доста напреднала пред предходните председателства. В момента водим консултации с делегацията, за да можем да продължим работата по досието, но трябва да разберете, че не бих могла тук да поема каквито да било конкретни ангажименти. Въпреки това, на съвета най-вероятно ще му трябва още време, за да разясни своята позиция. Аз ще ви информирам за всички развития и надявам се ще успеем да намерим решение. Нека ви уверя, че работим по темата. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Поспишел за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Много внимателно изслушах представителя на съвета. Вашият отговор е шокиращ, изобщо не е задоволителен. Отхвърлям вашия отговор. Това е просто алиби. Това е един претекст има предложение за директива и то трябва да бъде прието, защото то е в интерес на обществото. Вие казвате, че трябва да се води борба срещу укриването, избягването на данъците, но вие съветът и изобщо не правите нищо по тази директива, използвайки като претекст правното основание. Би било по-честно да кажете, че има държави, които не искат да бъде приета тази директива. Нека те да го обявят открито. Нека те да кажат, че те не искат да се оповестява тази информация Нека да го кажат на своите граждани и на гласоподавателите, така че последните да имат ясно мнение. Аз не мога да обясня на моите гласоподавателите, защо се води този спор за правното основание и защо тази важна информация, необходима за борба срещу данъчните измами в някои държави, е предмет на тайна. Трябва това да се каже открито, а не да се използват различни извинения. Благодаря, господин Коферати, за една минута. Госпожо председател, както чухме, парламентът вече от две години настоява да бъде решен този въпрос – и да стане част от законодателство това изискване за оповестяване на информацията. Скандалите, които наблюдаваме през, през, през последните години и ни показват, че укриването, избягването на данъците са огромен проблем. Виждаме, че това е проблем във всички европейски държави членки. Виждаме как огромни дружества плащат минимални данъци. Необходимо е да имаме законодателството, законодателство, което да гарантира това, че те плащат данъците също толкова изрядно, както и обикновените граждани. В противен случай ситуацията е несправедлива спрямо у нези предприятия и граждани, които плащат своите данъци. Надявам се да получа положителен отговор. Благодаря. Господин Дюран. Madame la ministre, je ne sais comment vous dire le благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, не знам точно как да поставя темата. Наистина изпитвам срам и това засяга всички нас като хора, които се занимават с нормотворчество. Знаете, че имаме много драматична ситуация, имаме малки и средни предприятия, имаме компании, които трябва да платят своите данъци, и които трябва да спазват правилата. И също време има големи компании, които се крият за непрозрачност и го правят, за да могат да избегнат данъците. Вече над две години след резултата от инициативата на европейските граждани се опитваме да работим с правната служба на парламента, с комисията, с правната служба на съвета, за да получим достъп до тази информация. Наистина, тук става въпрос за отчитане. Не можем да се крием зад този аргумент, който ни кара да не действаме. Трябва да разберем всичко. Следващия оратор, господин Крисогон, с една минута. Преди повече от година Европейският парламент започна да призовава Европейската комисия и държавите членки да променят законодателството, за да постигнат по-голяма прозрачност по отношение на данъците, платени от мултинационалните компании. Тези компании произвеждат на едно място, продават своите продукти с голяма печалба на друго място и плащат минимални данъци на трето място. Тези компании трябваше да бъдат задължени да оповестят информация относно корпоративните си данъци в рамките на тази директива за публично отчитане, за да се минимизира избягването на данъците. Не е честно обикновените граждани и малките и средните предприятия да плащат честно своите данъци, а това да не въжи за големите предприятия. Господин Розати, сега за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Данчната прозрачност стана ключов въпрос за европейските граждани. За да отговори на исканията на гражданите, Европейската комисия предложи отчитане по държави. Аз бях докладчик Сянка в Европейския парламент по това досие и след многомесечна усърдна работа намерихме подходящия баланс между прозрачността и защитата на европейските дружества. Одобрихме нашето решение през юни милата година. По време на това председателство обаче нямаше дори една единствена среща по този въпрос – всичко беше блокирано, просто защото държавите членки не можеха да се разберат по правното основание. Това просто не е сериозно. Не става дума за данчни въпроси. Става дума за директива за оповестяване на информация. И тук не става дума за каквото и да е било накарняване на националните интереси. Призвам съвета да продължи работата по тази директива. Благодаря ви. Госпожа Шайн за една минута. Sono passati 10 mesi da quando questo Parlamento ha adottato la propria posizione. 10 месеца минаха, откакто парламента прие своята позиция във връзка с обществените доклади страна по страна. Това е важен инструмент, за да се борим с избягването на данъци на европейско и световно ниво. Този инструмент ще позволи прозрачност, не струва скъпо Изисква се много националните компании, както и банковия сектор в Европа, да публикуват данъчна информация за всички юрисдикции, в които оперират. Така може да се види каква печалба имат и какви са данъците, които плащат. Комисията все още не е излязла с позиция и има притеснения във връзка с правната основа. Парламента обаче ще остане само в ролята на консултативен орган. Колко още проблеми трябва да видим преди да видим резултат? Председателката, съжалявам за преводачите. Вие наистина твърде бързо говорихте. Приключихте ли се своето изказване? но наистина съветвам ви да говорите по-бавно, за да могат да ви следват. Благодаря. С това минаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Госпожа Пиетеканен, една минута. Има огромно количество правни интерпретации, в които се казва, че тази процедура е а, се решава по обикновената законодателна процедура. Така че е смешно да се твърди, че е избрано неправилното правно основание за тази директива. Това е начин да се блокира отдавна нужното отчитане по държави. И а, това е подигравка с а, усещането за справедливост на европейските граждани. Надявам се българското председателство да назначи среща и да съберем мненията на различни страни, така че да се изясни позицията в съвета, защото е ясно, че с бездействие няма да се подобрят нещата. Благодаря, господин Мария, си има думата. Благодаря, госпожо председател гражданите и малките и средни предприятия плащат своите данъци в много държави, като в Гърция. Тези данъци са много високи, но многонационалните дружества и забягват данците или ги укриват направо и чрез LuxLeaks това стана ясно. Данъци трябва да се начисляват там, където дружествата генерират печалба. Ясно е, че тази директива изисква оповестяване информация за печалбите на всяка многонационална компания. По този начин ще се избегне укриването на данъците. За съжаление, по време на българското председателство виждаме, че процесът е блокиран. Госпожо Панайотова, кажете, кои са държавите, които блокират процеса? Дали Гърция е тази, която не иска да влезе в сила тази директива? Искаме яснота и отговори в Европейския парламент. Благодаря. Сега, госпожо Панайотова, имате думата за отговор. Thank you. Yeah. Мисля, че всичко е наред с микрофона. Уважаеми членове на Европейския парламент, много внимателно изслушах и записах вашите бележки. Ще продължим да работим по това досие. Тук представлявам всички държави членки и не бих могла да си позволя да дам имената на определени държави. Не става въпрос за това, че съвета не разбира колко е спешен въпрос, а просто трябва да се намери съгласие, а това изисква време и усилия от страна на председателството, а също така и време за обсъждане в столиците, за да може делегациите да финализират своите позиции. Знаете, че за да продължим нататък, ние в съвета трябва да постигнем единодушие. Българското председателство би искало да продължи да работи по това досие и наистина полага усилия за напредъка му. Както казах в изказването си в самото начало, ние оставаме отворени към допълнителни дискусии по темата. И когато напреднем още, ще направим среща във връзка с това. Аз лично мога да кажа, че съм отворена за допълнителни двустранни дискусии и за продължаващ контакт с вас. Благодаря ви. Председателката благодаря. С